има място за а, подобрения и в документа на комисията. Наистина ние ще бъдем много благодарни за доклад на господин Гърънс. Благодаря на комисията, казва председателя. Благодаря и на господин Гърен. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин Франциско Соса Вагнер. Приоритети за енергийната инфраструктура за 2020 година и по-нататък. Имате дума думата господин докладчик за 4 е, минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред за докладчиците в Сянка за, за тяхното позотворно сътрудничество. И с благодарност се обръщам и към колегите от моята комисия. Преди около 60 години бяха създадени енергийните структури, върху които се основава Европа. Ние знаем какви цели имаме и какви цели е, преследваме в енергийното пространство. Енергетиката е важна за енергийната сигурност, за борбата против климатичните промени. В Лисабонския договор има една глава е, за енергия 21, където са залегнали тези цели, но също така и изискванията на енергийната общност. Целта на нашия доклад е да се променят някои инфраструктури, които според комисията не са омрежени достатъчно добре. В момента съществува е в е, Балтийско и Северно море е, строеж на вятърни паркове и строеж на съоръжения за соларна енергия. За тези съоръжения са ни необходими възможности за съхраняване на получаваната от тези съоръжения енергия. Всичко това налага създаването на една нова енергийна инфраструктура. Но трябва да помислим и за третите страни, връзка с енергийните структури на третите страни. Ето защо ни трябват критерии, които а, да отговарят на европейския интерес при а, реализиране на енергийни проекти. Тези проекти трябва да бъдат завършени в, в, в разумни срокове. А процедурата за отдаване на лицензии разрешителни също трябва да бъде преосмислена. Трябват ни стимули за, при, за частни инвестиции. Енергийната ефективност и, енергийно, и, и интелигентните мрежи са основни ключови елементи в тези нови цели. Защото ние знаем, че е, по-малко енергопотребление означава по- по- голяма независимост от вноса на енергия и по-добро използване и опозотворяване на енергийната инфраструктура. Това означава, че лицензите и разрешенията трябва да функционират правилно за осъществяването и реализирането на съответните строителни работи. Строителните работи не бива да трябва прекалено дълго, защото населението е против някои строителни работи. Ето защо трябва на време гражданите да са осведомени, да могат да кажат своето мнение и също така трябва в разумни срокове строителните работи да бъдат започнати и завършени. Важно е, тези, важно е предприятията в, тези, в този сектор да могат да разчитат на съответните срокове. Политиката на Европейския съюз в рамките на съюза и извън рамките на съюза не е имало до момента достатъчни стимули. Ние трябва да говорим с един глас. От енергийна гледна точка разделени сме слаби. Ето защо трябва да се обединим, за да може да изградим една енергийно силна Европа особено сега за шестетата годишнина на договора за въглища и стомана. Благодаря, господин председател. Like take... Виждам неколцина желаят да вземат думата. Първо ще дам думата на господин Калинч. Благодаря, господин председател. Това, беше, това е господин Каринс. Всички е, трябва да избираме, господин председател. Е, дали ще си купим е, сапун, трябва да изберем какъв да си купим, или пък телевизор, или пък мобилен оператор. И като потребители имаме избор. Можем да потърсим най-низката цена за най-високо качество, понеже това в края на краща е конкуренцията. На енергийния пазар на Европа обаче твърде често ние нямаме никакъв избор. По отношение както на електроснабдяването, така и на газоснабдяването. Защо? Защото нямаме връзки между е, системите, не разполагаме с инфраструктурата за изграждането на един истински потребителски пазар. И в доклада си Парламентът ясно заявява, че европейският потребител заслужава да има избор не само когато си купува сапун за пране, а и когато си купува енергоносители. Този избор при това трябва да бъде осигурен на възможно най-низката цена господин Алвареш. Господин председател, модернизирането на енергийната инфраструктура е от съществено значение предвид целите за устойчиво развитие по стратегията 2020, както и за сигурността на енергийните доставки. Въвличането на всички региони в решаването на това предизвикателство е от съществено значение. Ето защо е помощите, които се предвиждат след това, да бъдат увеличени, особено за най-високорисковите, най-новаторските проекти, е, които се реализират на Азорските острови за развитието на възобновяеми енергоисточници. Тези островни, крайно далечени райони трябва да участват активно в не само формулирането на приоритетите, а и в работата по тяхното изпълнение. В сегашната економическа обстановка е толкова по-необходимо да търсим такъв подход към енергетиката, така че всички социално-економически и екологични аспекти да бъдат вземани предвид. Не бива да си затваряме очите за средно и дългосрочните последици. Трябва да държим сметка за това, че всички европейски граждани заслужават една устойчива и достъпна енергия. Благодаря, господин Миколашик, има думата. Уважаеми колеги, Лисабелският договор дава изрично е, основание за обща политика на Европейския съюз в областта на енергетиката и е, енергийният пазар на Европейския съюз следва да бъде модернизиран от инфраструктурна е, гледна точка за да бъдат постигнати целите на стратегията 2020. Сигурността на енергийните доставки и повишаването на солидарността между държавите членки в енергетиката могат да бъдат постигнати и в рамките на кохезионната политика. Е, европейското териториално сътрудничество дава възможност за презгранично сътрудничество, за връзка между държавите членки на енергийните мрежи, на местни и регионални енергоисточници. Съгласуването на инфраструктурните проекти на местно, регионално и общоевропейско равнище е основна предпоставка за връзка между енергийните системи и максимално ефективно позатворяване на наличните средства. Благодаря. Госпожа Фигрейдо има думата. Благодаря, господин председател. Колкото и да го правим, не бихме могли до край да подчертаем колко е важен пазара е, на енергоисточници. Колко е важна енергийната политика да се развива приоритетно до 2020 година и отвъд е, тази дата. Необходими са сериозни капиталовложения и у нези е, държави членки, е, чието економическо положение е най-несигурно, е, са най-затруднени и в това отношение така се задълбочава неравенството, така се задълбочава енергийната бедност в Европейския съюз. Има неотложни мерки, които следва да бъдат е, взети. Да се е, формулира и провежда държавна политика за достъп до енергоисточници на равноправни начала за всички Необходим е един силен държавен сектор, който дава възможност на затруднените общности да получават достъп до е, енергоисточници. От друга страна, всички отделни граждани следва да имат достъп до енергоисточници. Не можем да допуснем енергийната бедност. Не можем да допуснем милиони европейски домакинства да студуват през зимата. Благодаря, господин Кели има думата. Ние също така искаме да благодарим на докладчика за този доклад за енергетиката и това, което ще правим до 2020 година. Той говори за европейски интерес. Време е да започнем да мислим за европейски интерес, не за, държа... за интереса на държавите членки, не за глобални интерес, а за европейския интерес. И когато станем самодостатъчни, толкова по-добре. В 2050 година това ще е късно, нека да бъде по-рано. Когато ние а, разработим всички източници на енергия, биологични, вятър и всичко, тъй като изкопаемите горива, а, ще свършат, ние би трябвало да създадем една Европа, която да има свои източници. Благодаря последния е, оратор е господин Пашка. Благодаря господин председател, уважаема госпожо комисар. Европейския парламент е, прие а, доклада за енергийната инфраструктура ще бъдат приложени редица мерки и след 2020 година. Ако погледнем към периода след 2020 година, енергийната инфраструктура ще бъде различна. Ще има нови изисквания, свързани с мрежите Днешните мрежи няма да, няма да могат да разпространяват новите видове енергии. Това ще ни даде възможност да погледнем, да създадем своите становища за бъдещата енергийна инфраструктура на Европа. И това ще бъде много полезно за нас. И сега давам думата кабинета на комисаря Малстром, за да чуем какви са приоритетите на комисията. А, благодаря, уважаеми госпожи и господа депутати, господин докладчик. Комисията приветства а, вашия доклад по собствена инициатива за приоритетите в енергетиката до 2020 година и след това. Тези въпроси са на едно от най-високите места в дневния ни ред и аз благодаря и на докладчика и на докладчиците в Сянка за конструктивното им взаимодействие. Енергийните мрежи са в сърцевината на енергийната ни система. Без устойчиви, е, стабилни енергийни мрежи не бихме могли да постигнем поставените цели в рамките на идните десетилетия нашите енергийни системи определено ще трябва да преминат през дълбоки преобразования с огромни предизвикателства, но и възможности. Що се отнася от това как произвеждаме, пренасеме, е, разпределяме и потребяваме енергоисточници. И разбира се, на всеки бъдещ вариант на развитие енергийната инфраструктура ще играе основната роля на катализатор. Е, нещо повече, както през февруари потвърди Европейският съвет, е, е, мрежите ще бъдат от съществено значение за постигането на солидарност между държавите членки, за изграждането на альтернативни маршрути на доставка за насърчаване и опозатворяването на възобновяеми енергоисточници. Необходима е нова инфраструктурна политика на Европейския съюз и поради това докладът на Европейския парламент за енергийната инфраструктура е така навременен. През ноември миналата година комисията прие съобщение е, за своята позиция е, по една такава бъдеща политика и аз бих искала да припомня части от това съобщение. Необходимо е изграждането на енергийни мрежи, така че да пренесем произвежданата от е, ветрогенератори в Северно море електроенергия до Южна Европа. Е, необходимо е да заздравим южния газов коридор. Е, необходимо е да развиваме връзки между енергийните мрежи в Юго-Источна Европа, да увеличаваме възобновяемите енергоисточници, гъвкавостта на газовите доставки, да интегрираме изцяло балтийските електроенергийни и газови пазари, е, за да е, премахнем така наречените енергийни острови или анклави. Е, и крайно време, разбира се, да се захванем и с конкретни проекти е, да се допитаме до заинтересованите е, е, страни, да ги привлечем на всеки етап от инфраструктурния проект. Съществено за инфраструктурната политика, разбира се, е финансирането. По оценки над 200 милиарда евро ще бъдат необходими през идните е, години. И разбира се, тези пари е, сами няма да дойдат. Както знаете, миналата седмица е, комисията прие проекто е, финансовата рамка за едните години. Е, по този проект е, повече от 9 милиарда евро за енергийна инфра, инфраструктура ще бъдат заделени по структурния фонд за периода до 2020 година така ще стигнем, ще постигнем общите цели и в областта на енергетиката, и за противодействието на климатичните изменения, и за сигурността на доставките, и за достъп до енергоисточници за всички европейски граждани. Комисията приветства позицията на Европейския парламент по многогодишната финансова рамка. Приветстваме също така и вашите препоръки по е, днешния доклад, особено за приоритизиране на инфраструктурните проекти, ускоряване на процедурата за даване на разрешение, по-активното въвличане на различните заинтересовани страни, урежда, уредбата на, на презграничните връзки е, между инфраструктурните обекти, както и презграничното финансиране на инфраструктурата. И е, в е, следващите си законодателни предложения, още през есента тази година, всичко това ще бъде отразено. С интерес ще е, очакваме по-нататъчното взаимодействие с Европейския парламент в подкрепа на е, идеята за изграждането на европейските енергийни мрежи до 2020 година и след това. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря и на докладчика господин Соса Вагнер. Следващата точка от дневния ред е докладът на господин Дероса. Бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Има дума